Седута е аперта. Откривам заседанието. Добър ден на всички. Allora, iniziamo con un annuncio. Започвам с едно съобщение. колегата Джейн Колингс напуска НСЕ и отива в СПТ, считано от 17 април 2019. Госпожа Елизабета Гърбини се присъединява към групата на ЕКР, считано от 17 април 2019 година. Започваме по дневния ред. координиране на социално-осигурителните системи. Давам думата на докладчика за 4 минути. Господин Балас, заповядайте. Благодаря, господин председател. През месец декември 2016 година по повод на прегледа на, на преразглеждането на, на документа 883 за социално-осигурителните системи започна разговора, който приключва днес, за да се подобри в значителна степен свободното движение на работници в Европейския съюз, тъй като днес е на лице следния парадокс. Е, пазар, който допуска свободното движение на хора, но социалните системи, социално-осигурителните системи са крайно различни помежду си, поради което се поражда крайна несигурност за работещите, за трудещите се с оглед на преносимостта на движението на техните права, което е и мотив за днешното изменение и допълнение, по което работим вече повече от година и благодарение на което постигнахме напредък в три основни направления. Първо, нещо, което е абсолютно съществено, според мен, е засилването, укрепването на действащото законодателство с оглед на това да се знае кое е приложимото законодателство за даден командирован работник, е, е, движещ се из Европа. Налице е един съществен въпрос в тази връзка днес, а именно е, да се направи така, че трудещия се работника да е наистина е, причислен към социално-осигурителна система с достъп до всички права. Поради което ние предлагаме е, да тече 3-месечен срок преди преминаване, 3-месечен срок на работа или 3-месечен стаж на новото работно място, преди преминаване към новата социално-осигурителна система. И е, разбира се, за да се избегнат злоупотребите, които се ширят, както се знае. По същия начин е, е, възприехме едно друго предложение, а именно предварителното известяване от работодателя за изпращането на работника в друга държава членка. Това е абсолютно съществено днес, тъй като, както знаем, една голяма част от работниците, командировани в друга държава членка, дори не са познати, не са припознати от тази държава, тъй като съгласно националното законодателство е, за определен срок не е необходимо каквото и да било документиране на преместването на работа на територията на друга държава членка, което е сериозно посегателство срещу социалната сигурност, срещу правата на трудещите се. И още подобрява се сътрудничеството между държавите членки, така както настоява Европейския парламент, чрез едно особено оригинално решение, което обвързва задължението за внасене на социално-осигурителни вноски с свободното движение през граница. Мерките за социална сигурност, за 6, месец, 6 месечния срок на обещетение за безработица, първоначалното предложение беше за 3 месеца, което, което е немислимо след години работа на територията на една държава членка да се ползват само 3 месеца обещетение за безработица. И всичко това е, е, бележи сериозен напредък. Е, и бих искал да се обърна преди всичко към десницата тук, но, но не сам. Като се разчита на или като се ограничава популизма и национализма, според мен не е възможно да се даде отпор на национализма и популизма. Честно казано, някои националисти е, проявяват е, по-висока степен на разум, що се отнася до реформата на социално-осигурителните системи. Така че апелирам към вас. Нека да гласуваме, така че Европейският парламент да започне следващия си мандат с една сериозна позиция, понеже става въпрос за е, е, вод на първо четене. тази връзка бих искал да благодаря на госпожа комисаря за извършената от нея работа. Е, изцяло сме съгласни по-нататък регламентите в тази област да се решават от съвета с обикновено мнозинство. Това би било както казах, отново сериозен напредък за европейските работници, които следва да бъдат защитени от националния егоизъм. Благодаря, комисар Тисен. Има думата. Благодаря и за това, че се отзова на поканата. Благодаря, господин председателю. Господин докладчик, госпожи и господа депутати, много се радвам, че съм тук на разискванията по социално-осигурателните системи. 15 години след въвеждането на идеята, комисията внесе своето законодателно предложение, което дава нови възможности за обещетенията при безработица, семейните обещетения и обещетенията за дългосрочни грижи. Преди повече от две години внесохме предложението, за да гарантираме повече справедливост при свободното движение на работници и услуги във вътрешния пазар. Благодаря на докладчика и на големия брой депутати, които работиха по досието, за да се внесат подобрения, очаквани отдавна от граждани, работници и предприятия. Изясняват се правата на гражданите, Въвеждат се гаранции за обещетенията за дългосрочни грижи, работата в чужбина и много други примери как предложената модернизация ще подобри всекидневието на гражданите на Европейския съюз. За мен винаги е имало първостепенно значение координирането на осигурителните системи с ясни, справедливи и практически приложими правила. Това е единствения начин да се осигури по-нататъчна подкрепа за вътрешния пазар. Справедливост означава правата да са равноправни за всички, а не да бъдат облагодетелстване на една група за сметка на друга. Зачитат се правата на държавата на происход и на приемащата държава. Справедливост означава възможност за движение и работа в други страни при подходящи условия, като се запазват интересите на дънакоплатците и на осигурителните системи. Справедливост за мен означава и запазване на равноправните и справедливи правила за всички стопански субекти и потребители в Европа. Справедливост също така означава запазване и подобряване на инструментариума за борба срещу злоупотреби и измами. Това са принципите, на които се основава нашето предложение. Това бяха и целите, които ни водеха по време на междуинституционалния диалог с парламента и съвета. Предварителното споразумение не беше потвърдено, защото нямаше достатъчно мнозинство сред държавите членки в съвета. Но аз вярвам, че постигнатия компромис би трябвало да ни вдъхнови за работата ни за напред. Господин председател, господин докладчик, госпожи и господа депутати, днес парламентът има възможност да постигне споразумение на първо четене и по такъв начин да се постигне по-нататъчен напредък по това важно досие. Разчитам на вашия съзидателен дух и на възможността, която очакват нашите граждани, нашите работници, нашите работодатели. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега ще чуем представителите на политическите групи. Не приемаме синя карта този пръв кръг. Господин Шулц, НП. Уважаеми господин председател, госпожо еврокомисар, колеги, за мен координирането на системите за социална сигурност е един от най-важните закони, предвижения от Европа. Така подпомагаме свободното движение на работещи, едно от, основ... едно от основните достояния на Европа. Колеги, за този много важен закон, обаче имахме твърде малко време. Комисията внесе доста късно предложението. Сега, разбира се, преди изборите е много трудно да постигнем коректен резултат. Наложи се да гласуваме под натиска на времето, нито имахме време за тристранни преговори. Твърде малко време, за да постигнем решение, което да бъде приемливо за съвета. При това има и положителни резултати от трилозите. Например, начини за координация за работещите в сектора за медицинско обслужване, краткосрочни командировки и така нататък. Има обаче и сенчести страни, доста идеи е, нашата идея е, че е, при всяко командироване да се подава нотификация. Идея добра, но изисква техника. Ако, например, един учител отива да преподава на село, това командировка ли е или не? и така нататък. Стана дума за износа, услугите, както и за избор на най-благоприятни условия, което е особено важно в пограничните райони. Имахме резултати в тристранните преговори, но те не се гласуват. Имаме добри резултати. Мисля обаче, че след изборите новия парламент трябва отново да се занимае с въпроса. Политическата група на ЕНП е готова да работи за това. Господин Юнгерус от социалистите и демократите. Минута и половина. Voor ons ligt een veelomvattend waar absoluut goede dingen in zitten. Благодаря, господин председател. Тук ни се предлага един цялостен пакет, който съдържа и добри не толкова добри неща. Е, и аз мисля, че край на край ще трябва да гласуваме против. Е, против начина по който ще се приложи на практика всичко това. В Холандия е, се наблюдават два вида организирана измама по повод на социално-осигурителните плащания. Трябва да се направи така, че всички да участват в системата и никой да не, не получава повече от това, което е дал. Е, всички трябва да участваме в системата, в това число работниците. Е, на практика търсещите работа тук не биха били задължени всъщност да търсят работа. Е, би се създала някаква експортна кръгова измама е, с кратки периоди на заетост, е, за да се ползват съответните обещетения за безработица. Това е, би трябвало да се избегне. Така краща солидарността би следвало да бъде в основата на системата. За голямо съжаление това предложение не я гарантира. Благодаря. Госпожа Стивън Секаре voorzitter collega's iedereen is het erover eens sociale fraude. Всички сме съгласни, че е, осигурителните измами са явление, с което трябва да се борим с зъби и ногти. Държавите членки следва да работят съвместно и по-координирано. Осигурителният период трябва да бъде ясно установен е, преди е, да се придобие право на обещетение. Съвсем ясно е, ако има работници, които не са белгийци, но са правили вноски в белгийската осигурителна система, след определен период ще имат право да получават и обещетения за безработица. Според мен 6 месеца е по-добър период от 3 месеца. А тук имаме едно предложение да се намали този период на един ден, което е нелепо. Това само ще обремени нашите социално-осигурителни системи. Искаме търсещите а, работа а, да могат да пренасят своето право на обещетение на безработица и в своята страна по происход, след като се завърнат. Добре, но контролът върху системата е невъзможен и това широко отваря вратите за измама. Значи значителен брой хора напускат страната си, но не могат да си намерят работа за 3 месеца или повече другаде. С обещетенията за безработица те могат да живеят много добре. Нашата социална система не е продукт, който да се изнася. Благодаря, госпожа Харкин, за две минути. Благодаря, господин председател. В качеството ни на законодатели, наша отговорност е да направим всичко необходимо, защото законодателството, което бихме приели и в тази връзка, да подобри сегашното положение. Би е, е, преодоляло проблеми и неблагополучия, би допринесло за свободното и справедливо движение на работниците би осигурило доверие, сигурност и социална справедливост и равнопоставеност на всички трудещи се. Това е за нас, либералите, еталон за успеха. Ето защо и смятаме, че първоначалното предложение на комисията е един доволно добър опит е, да се е, постигне всичко това. Е, проекто споразумението има редица положителни елементи, в това число подкрепени от съвета. Днешния доклад, който обсъждаме, има своите положителни елементи също, що се отнася до, до плащанията, до дългосрочни, разходите за дългосрочни медицински услуги и така нататък. Смятаме обаче, че изменението на 13 ти член специално за водачите на, на автомобили, е, би било крайно неблагоприятно за заетите в транспортния отрасъл, би ги е, подложило на редица различни социално-осигурителни режими, което би, би породило е, безредие и, и, и проблеми. Според нас, пограничните работници все така трябва да могат да, т.е това, че пограничните работници могат да избират системата, към която да, да се числят, би породило голяма несигурност и би подронило устоите на социалния договор между е, трудещи се и работодатели. В някои е, държави членки е, ще се породи неравнопоставеност между пограничните е, работници и постоянно пребиваващите. Общо заето, ако се приеме нашето изменение, бихме могли да приемем законодателството. В противен случай, обаче, ще бъдем принудени да гласуваме против. И най-сетне, позволете ми да благодаря на докладчиците за привързаността им към темата. Не винаги бяхме на едно мнение, но всеки случай се постарахме. Благодаря. Цимер. Госпожи и господа, като ви слушам, ми се струва, че част от моите колеги в парламента не разбир, не желаят да разберат основния принцип на координация на съветските системи. Става дума за запазване на правата при прехвърляне към друга системата на друга държава членка. За това става дума. Не, след като не съм плащал в националната система да не получавам такива права. Ако ще вървим така, да престанем изобщо всякакви глупави приказки за социален съюз. Нека да преустановим това възпрепятстване на социалния дебат. Мисля, че е недемократично. Можем да променим по воля на мнозинството, но да сложим край на дебата, да не се гласува в този мандат. Това няма нищо общо с парламентарната демокрация тази възможност за избиране съсипва Европейския съюз. Свободното движение трябва да е право на всички, социалната сигурност също. Комисията по социални въпроси възприе много напредничава позиция. Тя е поставена на дебат, можем да гласуваме. А, ние като левица смятаме, че срока трябва да бъде удължен на 6 месеца, защото има вратички, които трябва да бъдат затворени и защото грижата за възрастни и болни хора трябва да бъде признат като отделна дейност. Но сме категорично против опитите на крайната десница да при, при, прокарат индексация на детските надбавки. Например, работещи в Германия, граждани на Румъния или България трябва, не могат да бъдат дискриминирани за това, че децата им живеят в България, ако те са платили всички необходими вноски. Ние отхвърляме тази индексация и накрая по социалната равнопоставеност. Всички европейски граждани трябва да бъдат защитавани от парламента. Никой не трябва да бъде третиран като човек второ качество. Това, това е и за е, парите за безработни. Трябва да въведем взаимно признаване. И има също една голяма пробойна в свободното движение. Ние като Европейски съюз трябва да се погрижим всички във всички страни гражданите да имат право на достъп до социалните системи. За групата на зелените, господин Ламберт, 2 минути 30 секунди. Моля ви, е, спазвайте времето, защото трябва и да гласуваме днес. Um, Когато преди 20 на години за пръв път дойдох е, тук, първото предложение е, което гласувахме, беше за координиране на осигурителните системи и си мислих, че едва ли все със същото ще завършим и този е, мандат на парламента. Излъгани бяха надеждите ми, защото има хора, които се опитват да използват регламента, за да решават проблеми, които нямат нищо общо с предмета му. Гражданите са загрижени от формулировките. И те са не само работници, а те са семействата им, студенти, пътуващи всички, които се озовават в трансгранична ситуация или се осигуряват. Приветстваме идеята за обещетения за дългосрочни грижи, но ние изхождаме от разбирането, че работници и работодатели искат да спазват правилата и да зачитат правата. За това е необходима яснота на правилата и гъвкавост, която облегчава всекидневието на гражданите, както и администрация, която е отзивчива и действа бързо, а не като административна пречка, която кара хората да търсят начини да я заобиколят. Е, единственото изменение което ние внесохме, е свързано с периода от един ден. Нашето предложение е за три месеца, така че да не се подават многобройни заявления от лицата, които пътуват в друга държава членка и да се облегчи администрацията. Що се отнася до останалите предложения. Ние не подкрепяме индексацията на семейните обещетения. Ние вярваме в равнопоставеността, а и освен това не е економически целесообразно това предложение. Твърди се, че докладът укрепва възможностите за контрол и предвижда възможност за двустранни мерки. Смятаме, че е намерена здрава основа за предложението. И смятаме, че то ще ни помогне да водим преговори в следващия състав на парламента. Да, обръщам се към господин Шулце, но той може би не е тук. Защо искате да вземете думата? Господин председател, не с... имам процедурен въпрос. Започнахме с 10 минути закъснение. Не можем да имаме сини карти. Иначе бих попитал госпожа Цимер какво смята тя за различни номера, както тя ги нарича. Ако партиите поставят въпроси, ако бяхме почнали на време, щяхме да имаме и възможност за сини карти. Е, Добре, не разбирам. Не разбирам за какво става дума. Добре, по-нататък. От името на групата на СПД, господин Кобърн. А той не е в залата. Добре, по-нататък за НС госпожа Мелан. Благодаря, господин председател. По текста, който гледаме, нашата група е поддържала е, позиция на търпелив размисъл. Вънки е, предвид, че текста е внесен отдавна, се свързва с свободата на движение на лицата, и би могъл да бъде разглеждан в контекста на сътрудничеството между държавите членки в духа на нашите въжделения за Европа на нациите. Текстът има своя принос за социалното осигуряване на презграничните работници, за е, семейните добавки е, в различни държави членки. Е, като ние, разбира се, настояваме там, където се плащат социално-осигурителните вноски, там да се ползват и плащаният. Е, има повод за сериозно съжаление, е, обаче е, това число, що се отнася до трайната нетрудоспособност. Във Франция близо 70% от бюджета на социално-сигурната система се изразходват именно за такива обещетения за дълготрайна нетрудоспособност изчезнало е от това, което предлага докладчика е, задължението за удостоверено легално местопребиваване, е, поради което не може ясно да се определи компетентността на решаващия орган. И ние не виждаме яснота поредица други въпроси, впрочем, това бе причината е, и да, да, да, да пропаднат тристранните преговори. Възпрепятства се възможността за предварително съгласие на приемащата страна. Е, и при това остава да настояваме все така категорично е, да се борим против измамите в тази област отново, възоснова на предварителното известяване. Благодаря, господин Солзниерц. Една минута, независим Е, всяко ситуация, в която хората се лишават от едни хора се лишават от пари, за да бъдат дадени на други, е крайно неразумна. И сега тук всъщност се стимулира точно такова глупаво поведение. Прочетохме внимателно регламента. Това е едно бюрократично безумие. Просто е немислимо какво се предлага тук. Смятам, че е недопустимо да говорим за свобода, свобода и да въвеждаме ограничения. Какво искаме? Командироване, да или не? Ако някой е, иска да работи някъде другаде, да не го подозираме в измама. Ако няма социални придобивки, няма и измами. Цялото начинание е изпълнено с много противоречия. На хората наистина наистина им е писнало. Това го сочат всички проучвания. Хората не искат социални експерименти. Това води до банкрут. Чухме представителите на групите, сега индивидуални оратори. Девид каза. Благодаря, господин председателю. За всички държави членки ще има последици а, от приемането на това предложение. То ще се отрази и на свободното движение на работници. Всеобхватно е предложението, защото обхваща мерки за безработица, дългосрочните грижи, мерки за економически неактивните лица, командированите работници и така нататък. Но като погледнем колко различни са позициите по този въпрос, имам големи съмнения дали ще постигнем целта. Все още предстои много работа преди да сме готови за това. И някои от правата по такъв начин се застрашават. Няма и мнозинство в съвета. Не бива да допускаме грешки. Трябва да се погрижим всяка законодателна промяна да подобрява живота на хората, а не да създава пречки за гражданите, за работодателите, самонетите лица и работниците. Знае, че са предложени доста изменения и когато гласуваме, трябва да се постараем те да подобрят законодателното предложение в полза на всички европейски граждани. Искам да благодаря на докладчика и на всички докладчици в Сянка. Не винаги постигахме съгласие, но благодаря на всички за усилията да постигнем някакво съгласие за бъдеще. Благодаря. Госпожа Бресо, една минута signor presidente gentile commissaria non c'è dubbio che l'aggiornamento delle norme. Благодаря. Нормите за улесняване на мобилността на работниците и координацията на осигурителните системи е, има много голямо значение е, за е, изграждането на една по-приобщаваща, по-социална Европа. Европейският принцип на свобода на движението е съвсем естествено в основата на предложението – тук не се посяга на националния суверенитет, защото говорим само за координация на осигурителните системи. Има някои въпроси, които са много важни, примерно за пограничните работници, които могат да решат къде точно да получават обещетения за безработица, както и особено уязвимите групи. Друг сложен въпрос е определенето на мястото, на което да се получават обещетения за безработица, когато се полага труд в друга държава членка. Не успяхме да постигнем всеобхватно определение на тези понятия и съответно на разпоредби в тази област Както каза госпожа комисаря, за съжаление не постигнахме добър резултат сега и трябва да се вземе в бъдеще. Благодаря, господин Вистисен. Благодаря, господин председател. Законодателството, което предстои да приемем, засяга социалните плащания из Европа. И това е поредният жалон, който бележи Нашия път е, с много спорове и, и, и разногласия. Тук не става дума да се въведат едни и същи права за всички европейски граждани, така да се каже безогледно. Става дума за това ненационалните, не местните лица да получат по-добри възможности, повече социална сигурност от местните. Но е, според мен обратното е важно. Трябва да опазим националните си социално-осигурителни системи. Трябва да гарантираме равнопоставеност. Ако това е невъзможно, в край на краща би трябвало да се пристъпи към някаква индексация. Независимо за какви обещетения, плащания, добавки и надбавки става дума. Благодаря. Следващия госпожа Тум, минута и половина. Благодаря, господин председател. Една от основните свободи на европейските граждани е свободното движение, което е невъзможно без социални гаранции за работещите и техните семейства и без координация на системите за социална сигурност. Когато хората пътуват в Европейския съюз, Европейския съюз, за да работят, основен проблем е загубата на права в социалното осигурение. При по-добра координация могат да се постигнат и по-добри резултати. За съжаление, съжаление сегашния регламент е устарял. Бер... И комисията, и парламента работиха много сериозно, сериозно, но за жалост в различните мнения в съвета не доведоха до желания резултат. Ще се връщаме към тази в бъдеще. и За това искам да подчертая националната дискриминация на пътуващите работници категорично се отхвърля от договорите специално за източноевропейските работници и техния достъп до социални придобивки в <clears throat> всички страни е много важно. Особено е, неподходяща е актуализацията на детските надбавки. Това поражда дискриминация. В бъдещи предложения не следва да присъстват подобни дискриминационни предложения. Сега госпожа Кари една минута. Уважаеми колеги, Днес сме изправени пред един основополагащ въпрос. До каква степен Европейския съюз трябва да се меси във вътрешни въпроси? Много разнообразни са нашите системи и това, което работи добре в една държава, може да има катастрофални последици в друга. Не бива да се подкопават устоите на нашите социално-осигурителни системи. За съжаление, предложението води до опасност да се разклати нашата осигурителна система в Дания, която твърдо се опира на принципа на солидарност – само един ден работа в една държава членка да означава придобиване на право, води до ужасяващи последици и социален дъмпинг. Моят отговор е не. Европейския съюз няма работа там. Благодаря. Сега госпожа Райнке. Една минута и половина. Благодаря, благодаря, уважаема госпожа Еврокомисар. Драмата около Брексит, която в момента се разиграва в Велик, Великобритания, не започна преди три години с референдума. Десетилетия преди това, наистина системно, имаше нагласи против Европейския съюз, особено срещу европейските граждани, живещи в Великобритания. И често това тръгваше от индексацията на детските надбавки. Нещо, което няма никакво отношение към социалното равенство в Великобритания. Това трови социалния климат и обществото. И ест, трябва ясно да кажа, индексация на детските надбавки не е въпрос само на Великобритания и социалната справедливост в други държави членки. Така се стига до повече бюрокрация и по-голямо неравенство. За това, ако искаме да живеем в единна социална Европа, трябва да преустановим индексацията на детските надбавки. Но трябва и да сторим много повече за социална справедливост в Европейския съюз, защото тези части на Великобритания са засегнати е, най-сериозно от тези проблеми, гласуваха за напускане на Европейския съюз така че не бива да настройваме гражданите едни срещу други. Предпоставките за Брексит съществуват във всяка европейска държава членка. Нарастващо социално неравенство, евроскептицизъм, това води до истинска експлозия да, ако искаме да постигнем успех в европейския проект, трябва да работим за повече координация между социалните системи. Това е основна предпоставка за успеха на европейския проект. Благодаря сега за минута и половина госпожа Ялсловецка. Благодаря, госпожо председател. по-нататъчните преговори е, по тази материя ще бъдат подхванати от новия състав на парламента и аз призовавам нашите приемници да бъдат предпазливи с оглед на равнопоставеността на работниците из Европейския съюз. Е, е, прибиваващите на територията на друга държава членка с цел заетост би следвало да бъдат обхванати от социално-осигурителната система на страната Домакин. Междинният, преходният период, разбира се, трябва да бъде удължен от 3 на 6 месеца, в това число и в края на, на заетостта. Индексирането на семейните добавки, според мен, е, е невъзможно и е, и е недопустимо. Е, предоставящите услуги, най-вече в други държави членки, вече е, са изправени пред редица бюрократични препятствия. Председателката моли ораторката да позабави темпото. Следва да избягваме решения, при които пазарът на социално-осигурителни услуги и плащания би бил фрагментиран. Трябва да има яснота къде се участва и откъде се ползват социално-осигурителни плащания. Следва също така да се запази формулировката на 13-я член – за лицата, работещи в повече от една държава членка, в това число шофьорите. Е, тези е, заети лица би следвало да бъдат обхванати от социално осигурителна система по местопребиваване. Е, Задача на новия парламент ще бъде тежка, но аз се оповавам на разума му. Благодаря, господин Павел. Благодаря, госпожо председател, госпожо еврокомисар. Благодаря най-сърдечно за вашето предложение и за подхода ви изключително акуратен към индексацията, е, в борбата ви срещу индексацията на социалните предобривки. Е, оценявам и приветствам вашето категорично мнение. В края, може би да кажем, е, бихте ли казали нещо за делото срещу Австрия? Срока ще се удължили, Освен това, искам да кажа нещо. Тук се чуха доста гласове, които на колеги, които са привидно от левицата те гласуваха против социалния дъмпинг, равна, равен труд, равна заплата, но аз бих казал и равни социални придобивки. Трябва да работим за Европа. Тази програма, този доклад съставлява компромис, естествено, но това е стъпка напред за Европейския съюз. Трябва да го подкрепим и да продължим работата по този въпрос. За Госпожа Томашич, една минута. Благодаря, госпожо председател. Говорим за важната тема за правата на пограничните работници в осигурителните системи националното законодателство трябва да бъде е, колкото е възможно по-съгласувано. Разбирам необходимостта от подобрения, но не мога да приема предложеното решение, защото то внася осложнения, и създава условия за измама. Трябва да се запазят националните правомощия на държавите членки и обещетенията трябва да се изплащат от държавата по происход до погасяването на правата. В държавата членка на происход – или в държава на предходно възникване на правото, трябва да се прекратят правата, ако се премине към системата на друга държава членка. Благодаря, господин Локегард. Благодаря, госпожо председател. В нашата партия ние сме на мнение, че условията трябва да бъдат справедливи, равни за всички работници в Европа. С този нормативен акт обаче тази цел трудно би била постигната. Всъщност той би породил правна несигурност и, и проблеми в резултат от е, различното третиране на, на различни заети лица. Е, би могло се стигне до износ на права, специално в е, семейната област. Предложението, което ние направихме, за съжаление не остана в окончателния вариант на текста. И при това ние бихме предпочели първоначалното предложение на комисията. И според мен следва да отхвърлим изменение от парламента текст. Госпожа Конева има думата сега за една минута. Благодаря, госпожо председател. По много държави в Евро... различните държави в Европейския съюз имат различни системи за национална сигурност е, и разпределението на различни придобивки е, за детски надбавки, за семей, семейни надбавки, е, болнични и така нататък се различават, но възникват различни интересни въпроси. Желаем ли един на Европа или не? Желаем ли свободно движение на работещи? Да или не? Искаме ли или не да преодолеем, да премахнем дискриминацията, например, с срещу гръцките работници, живеещи в други държави. Съгласна съм с господин Балас и мисля, че доклада му заслужава широка подкрепа. Това е единствения начин да се доближим до добра координация на европейските социал... системи за социална сигурност, социално осигуряване и да постигнем един на Европа. Госпожа Лопе Фонтания, минута и половина. Gracias, señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Европейските институции следва да продължат работата си по облегчаване на свободното движение на работници. И за да имаме гаранции за техните права, е жалко, че не постигнахме квалифицирано мнозинство в съвета, като имаме предвид положителните елементи на това предложение, включително удължаване на периода за прехвърляне на права, което улеснява търсещите работа и работниците, по-добра координация при дългосрочните грижи и обещетенията за тях, както и равнопоставеността, която не допуска индексация на детските надбавки. Не бива да забравяме колко специфични е, са секторите, които се отличават висока мобилност. Тъй като това е последното ми изказване е, в пленарната зала, искам да благодаря на всички за изминалите 10 години. Дълго и упорито работихме. Постигахме консенсус между политическите групи и така вървяхме напред. Това въжи особено за парламентарната комисия, в която работих, защото там обръщахме внимание на хората в неравнопоставено положение. Надявам се да бъдат добре информирани гражданите за нашата работа и силно се надявам, че в следващия състав на парламента този дух ще се запази, ако искаме по-силна и единна Европа в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря ви за изказването. Сигурна съм, че е, обществеността е добре информирана за работата на парламента. Господин Детян. Уважаема госпожо председател, госпожо еврокомисар, днес имахме възможност да продължим с историята за успеха на директивата за командированите работници. Равен труд, равна заплата, равни социални права, права това е, което очаквахме. Е, колегата Балас е направил до добро предложение, но е, част от европейския трудов пазар са и социалните права. Правата, предвиждани от Гион Балас, са, са важни за хората и ги подкрепят. Ужас, е, ужасяващите приказки за износ на детски надбавки, какво ли още не са чиста с националистическа пропаганда, защото бройките са ограничени. Утре аз ще гласувам за преразглеждането на системата за социално осигуряване, да настройваме изтока срещу запада, севера срещу юга. Нека оставим това на крайните националисти. Благодаря. Благодаря, господин Ван де Една минута. Госпожо председател, уважаеми колеги, вчера е, приехме е, уредбата на Европейския орган по заетостта, прогласихме принципа на равното заплащане за равен труд. Е, е регламентирахме е, съчетаването на личния, на семейния и професионалния живот. Е, и по този въпрос, който разискваме днес, е, някак споровете все още текат както тук, така и в широкото обществено пространство. А, понякога Оказва се, е, някои лица могат да ползват е, социални обещетения на територията на две държави от две социално-осигурителни системи и редица други случаи на, на злоупотреба. Е, днес обаче, независимо от опита, който се прави тук да се преодолеят всички тези проблеми, аз ще бъда принуден да се въздържа. И то най-вече поради срокът едномесечен, който очевидно се възприема е, е, на заетост или на стаж е, за осигуряване на достъп до дадена социално-осигурителна система, това е несериозно. Господин Кристенсен, една минута. Благодаря, господин, госпожо председател. Нуждаем се от ясни правила, които да дадат социална сигурност на пътуващите работници. Нуждаем се от добър баланс между права и задължения. Но тук не е така. Има дискриминация на работещи в сравнение с пътуващите. Доколко свързани са работниците с един трудов пазар, ако пребивават там много кратко? Мисля, че връзката към националния собствения трудов пазар е много по-важен. За това би трябвало да удължим срока от 3 месеца за придобиване на социални права. За 6 месеца нека да забравим за командированите работници колко отрицателно въздействие въздействие има това. Да не говорим за износа на детски надбавки. Трябва да запазим трите месеца и освен това не съм съгласна с предложението за работещите в пограничните райони. Нуждаем се от повече яснота. Благодаря господин Ленар с минута и половина. Благодаря, госпожо председател все повече европейци живеят или работят в страна различна от родината си. И поради тази причина се нуждаем от правилна нормативна уредба на осигурителните въпроси. Те не бива да са в безтегловно, само защото работят другаде. Това се вижда особено ясно в мой избирателен район в Лимбург. Поради обещетенията за безработица и тяхното значение, те е, подпомагат и безработните, и обществото като цяло. И те трябва да създават стимул хората да търсят работа. Но не винаги има такъв стимул – около 4000 такива обещетения годишно се изнасят от нашата страна. Така се подкопават основите на координацията и справедливостта на нашите осигурителни системи. Без реални стимули да се търси работа, плащането на обещетения за безработица е не е отговорна позиция. Благодаря, госпожа Арена, за една минута. Е Благодаря, госпожа председател. Основните права и свободи, в това число на свободно движение, е, са регламентирани е, от правила в тази връзка за социална защита. Е, Европа е в край на кращата Европа на социалната осигуреност, но и на лоялната конкуренция. Това, което се предлага обаче от доклада на колегата Балас, е, е, върви в правилната посока, макар и да не е съвършено решението, което се предлага. Всеки случай се отстояват правата на трудещите се в Европейския съюз и се прави необходимото за противоподействие на измамите. Е, и срещу сенчестия сектор, е, срещу нерегламентираната заетост, която на свой ред води до нелоялна конкуренция. Това е врагът, срещу който следва да се борим и по тази причина ние ще подкрепим предложението, за да потвърдим позицията на Европейския парламент. Една европейска позиция срещу национално-националистичните настроения в някои държави членки. Благодаря. Благодаря. Госпожа Риберо, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. В, предходните изказвания се чуха различни мнения. Ще се опитам да направя равносметка на нашия мандат и свършеното в тази област. Това е един от приоритетите на Европейския парламент. Всички ние искаме да отстояваме европейския социален модел с защита на гражданите, гарантирайки им социално равенство, социално сближаване и достоен живот. Това сближаване води след себе си растеж и тази е много разнолика Европа може да, реши, да увеличи възможностите на гражданите. Свободното движение е въпрос на социална отговорност, но Европа, която която призовава за единство, не може да се крие зад национализма, когато говорим за защита на гражданите. Затова ние смятаме, че държавите членки, които се ползват с различни маневри, трябва да поемат своята социална отговорност. Искаме социалните придобивки да бъдат заплащани в страната, където се полага трудът. Тоест, трудещите се да имат същите права, както всички работещи в тази страна. Така ще постигнем равенство и ще постигнем равностоен живот. Е, за мен бе чест да представлявам португалската, португалското движение за по-социална Европа тук. И аз ви благодаря за вашето изказване. Работихме много добре заедно в земе... Комисията по земеделие. Желая всичко добро. Сега госпожа Смолкова, една минута. Най-вече ви може на Сполъчна Европи е вольни погиб освободен. Благодаря. Най-голямото предимство на Обединена Европа е свободното движение на услуги и работници. Е, няма значение дали хората пътуват за да работят или да учат. Трябва да координираме нашите социално-осигурителни системи, за да се сложи край на бюрокрацията, на езиковите бариери – за подпомагане и закрила на мобилните работници. Социалната защита трябва да се засили, така че всички да имат равни права в Европейския съюз. Координацията също трябва да се обсъжда, защото някои държави членки коригират процедурите, размерите на обещетенията, което е дискриминация спрямо други е, държави. Австрия и е, детските надбавки са най-ясния пример. Господин Мамикинс. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Госпожа комисар, при трудовата мобилност възниква въпроса за защитата на социалните права. За съжаление, в момента блокиращото малцинство в съвета възпрепятства напредъка в това отношение. Все пак тук говорим за нещо, което е особено важно за нашите съграждани, а именно правата им на социални плащания и обещетения. Това е част от качеството на живота, от качеството на европейското гражданство. И е достойно съжаление, че съветът не отдава необходимото значение на социално-осигурителните системи. Е, индексирането, което активно се е, пропагандира от някои държави членки, е път към фрагментиране към разделение на пазара. При сегашната уредба държавите членки имат изключителна прерогатива да вземат решения по отношение на социално-осигурителни си системи, но разбира се, те са длъжни да спазват принципите на равнопоставеност и не дискриминация. Благодаря и още един оратор, господин Кобър, за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Много се радваме да ви видим отново, госпожо Еврокомисар. Много е интересно. Това е опасен въпрос за Великобритания. Британската система за социална сигурност се базира на потребностите, а не на вноските, както е на континента в а, а, Франция може да си и да, да, да е, получавате преимущество само ако плащате в системите. Именно за това има такъв наплив на от мигранти на Кале да дойдат в е, Великобритания, а не в Дувър на път към Кале. И за това системата за социална е, сигурност в Великобритания е много широко отворена. Нищо лошо в това. Това е добра и полезна за нас система. Проблема е обаче, че двете системи са абсолютно несъвместими. Всякаква промяна в тази област може да доведе до фалит британската система за социална сигурност. Именно за това гласувахме за Брекли, защото се опасявахме, за нашата система за социална сигурност, а също не бива да забравяме и нашата система за здравно осигуряване